Dear colleagues, уважаеми колеги, let's start our meeting. Нека да започнем нашето заседание. Моля, заемете местата си. Ein wunderschönen guten Tag. Уважаеми дами и господа, Пожелавам ви много приятен след обяд, въпреки лошото време. Може пък тук да успеем с нашите теми да изясним малко обстановката, да разясним. Аз ще председателствам това заседание, защото нашият председател се среща с председателите на комисиите и на политическите групи. Те трябва да обсъдят коригиращия бюджет 6, бюджета за 2013 година, да се изяснат нещата, дали нещата ще запазят така или не. Още веднъж искам да отправя една молба към вас, молба, която ще повторя от миналия път. от 4 или от 4 половина много хора ще проявят интерес към нашето заседание. Ето защо ние бихме желали всички, които имат възможност в офисите, офисите си или някъде другаде да следят заседанието по интернет, защото заседанието ни се излъчва. И затова моля всички, които могат дори в техните офиси да следят нашето е, заседание. Моля ви да направите място на тези, които идват от другите институции, които са заинтересовани от нашата дискусия тук. няма сега да карам някой да ви извежда от залата или нещо подобно, но ще ви помоля сега, когато говорим за коригиращия бюджет, за бюджета за 2013, а, имаме нужда от... А, ще имаме всъщност повече посетители, хора, които след заседанието. Нека да освободим места за тях. Има различни езици български, немски, английски, испански, френски, унгарски, италиански, холандски, полски, португалски, словашки, словенски. Не, шведски, извинете, поправя се председателката. чешки, датски, гръцки, фински. На IT, not, not IT. IT is Italian. IT, e Estonian. Ah. Естонски, тези езици, които изброявам, а, не са представени, няма превод на тях, както и харватски, литовски, латвийски, малтийски, румънски и словенски. А, доста се изморих при четенето на тези езици. И така, повтарям, заседанието ни ще се излъчва в интернет. Трета точка от дневния ред е, както винаги, одобрение на протокол от заседание, заседанието. Значи, ако до края на заседанието няма възражения, се приема за прие дневния ред. Сега преминаваме към точка седма. Става въпрос за подготовка на многогодишната финансова рамка относно финансирането на сътрудничеството на Европейския съюз, държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн. Ян Козловски е докладчик. Моля, имате думата. Chciałbym pokrótce przybliżyć най-важните. Благодаря, господин, госпожо председател. Има съобщение на Европейската комисия, свързана с политиките на Европейския съюз по отношение на държавите от АКП до 2020 година. Това е 11-тия фонд за развитие на Европейския е, е, от този фонд се финансира помощта за развитие на въпросните държави. Европейския фонд за развитие ще функционира до края на 2013 година. Ето защо е необходимо да очертаем нова финансова рамка този фонд се финансира от държави членки извън рамките на европейския бюджет. За това е необходимо да се знае как точно ще стане това финансиране. Комисията вече очертава плана за 2014-2020. 320 милиона на 32 милиарда евро са предвидени. 32 милиарда 217, 218 милиона за АКТП и 432 милиона за отвъдморските територии. Милиарди и 700 милиона ще разходи, свързани с изпълнението на целите по фонда. Сегашната програма на 22, на 22 милиарда евро. Комисията не предвижда някакви а, големи промени, свързани с структурата на фонда може да има корекции, свързани с отпускането на бюджетните кредити, както и с вноските от страна на държавите членки. Ще има и други фондове, които се предвижда финансиране на техническата помощ и ще бъдат покрити разходите за лихвите. Ще се спра на някои важни неща, според мен. Първо, смятам, че е важно да подчертаем отново необходимостта от бюджетизирането на фонда за развитие. В перспективите за бюджета комисията подчертава, че определянето на бюджета за този фонд няма да е много добра стъпка. В този фонд е предвиден за финансиране на целите за развитие за АКТБ страни след 2013 година. Определенето на бюджета не трябва да става за сметка на намаляването на средствата за тези, тези политики. Фонда за развитие трябва да бъде по-добре хармонизиран, по-добре координиран. Освен това, трябва да бъдат предвидени финансови средства, които да се влеят в тези страни от АКТП. Необходимо е да се използват и финансови инструменти, такива като а, средства от други фондове. Сега трябва да си има предвид и краткосрочната помощ при хуманитарни кризи и в а, спешни извънредни ситуации. Благодаря ви. Ja, Dank. Благодаря. Чарлз Йоренс има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Той много добре описа ситуацията и искам а, да а, да подчертая аспекта, свързан с а, политическите аспекти. Европейския парламент има думата при взимането на, на решенията и какво означава това? Бюджет плюс Хикс. Фонд, фонда за развитие също трябва да бъде включен в бюджета. И за това отправя молба в бъдеще да не се стига до конфликт, а именно да се предлага бюджет, значи бюджет минус Хикс. Хикс е а, частта, която а, е, се предвижда техническа помощ и тази сума, която остава да се разпределя в а, другите рубрики. Е, това, от което аз се опасявам и е нещо, което вече е ясно. Но още сега се следва логиката Европейския фонд за развитие да се запази такъв какъвто е бил до сега, да се разходва по подобен начин. когато има консенс, той трябва да се поддържа, а не е, съвета да се отклонява от този консенсус. До 2015 година трябва да се определят средствата по този фонд, който, които ще са процент от БВП. аз протестирам като цяло да се подхожа по такъв начин. Извинете, помислих си, че закъснях. Смятам, че в групата на социалистите като цяло можем да подкрепим начина на управление на фонда за развитие и нещата могат да бъдат запазени само ако съветът се придържа към своите ангажименти. Не смятам, че може да се променят сумите, ако има такива промени, няма да може да подкрепим това. Подкрепяме начинът по който преди или по-скоро до сега е бил управляван фонда, защото до сега той е бил управляван прозрачно. Парламента трябва да може да следи как се разпределят средствата и как се разходват те. И Комисията по бюджетен контрол също така трябва да следи как се разходват средствата, какъв е резултатът. Загрижени сме от това как се държи в момента съветът Загрижени сме от това, как той иска да се осигуряват средства за фонда за развитие. Ние се стремим да променим предложенията и да гарантираме достатъчно средства за развитието. Искаме тези средства да не бъдат прехвърлени в други бюджетни пера. Необходимо е средствата във фонда да са ясно разграничени от средствата в други бюджетни пера, включително тези, които са посветени на сътрудничеството. За това ще следим много внимателно как се реализира политиката и разходването на средствата от фонда, защото сега във времена на рестриктивна економическа политика и бюджетни съкращения – трябва да внимаваме това да не навреди на политиката за развитие, защото това е един от основните фактори в европейската политика. Благодаря. Разбирам защо някой от нас, може би всички като цяло, имат трудности да вярват на всичко това, което се обещава от страна на съвета. Иска ли докладчика още веднъж да вземе думата? Не. Добре. Така, приключихме с тази точка от дневния ред. Казвам още веднъж, че срокът за измененията е на 10 декември в 12 часа на обяд в Комисията по бюджети ще гласуваме на 23 януари и след това ще има гласуване в Комисията по развитие през февруари и след това ще бъде внесен докладът февруари или март в пленарна зала за гласуване. Дали ще бъде внесен доклад в пленарна зала, зависи от това дали ще се придържаме към нашата позиция, дали искаме фонда да бъде включен в е, МФР или този фонд за развитие да бъде гласуван отделно. Но всичко това зависи от хода на събитията и дали ние ще успеем да се разберем със съвета. Това е нещо трудно, няма спор. На 10 декември е крайният срок за внасяне на изменения. Уважаеми колеги, сега всъщност трябваше по принцип да обсъдим точка 8, размяна на мнения, разговор с президента, с новия президент на ЕИБ, господин Вернер Хойер. който изхвърча от Министерство на външни работи и беше изпратен в ЕИБ точно по време на а, преговорите за МФР. Сега преминаваме към гласуване. Когато дойдох, а, си мислех, а, че можем да гласуваме от точка 17, но ми казаха. Цин. 11. От 10, 11, 12, 13, 15, 16 и 14. Тези точки ще да бъдат гласувани и би трябвало да бъдат гласувани. А, така че когато приемем коригиращия бюджет през следващ, бюджет 6 и следващите седмици, да можем да включим и тези неща. Така, сега гласуваме точката свързана с мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Става въпрос за Испания, за страната на баските. Докладчик е Салвадор Гарига. Той обаче все още е в болница. Желаем му скорошно оздравяване и се надяваме скоро да е сред нас. Баба ми казваше, опасно е да се играе с огъня. И така. Има различни изменения, които няма да можем да гласуваме анблок. Започваме да гласуваме. Второ изменение за, против, Въздържали се. Приема се. Изменение трето. За. Против. Въздържали се. Смятам, че се отхвърля. Изменение четвърто. против, въздържали се. Приема се. Изменение пето. Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто изменение за почти единодушие в комисията. Против? Въздържали се? Има някой против. Приема се. Ибн. Wer ist dafür? Изменение седмо. За. Против. го и двете големи физически групи. Сега кой е, е въздържа се, отхвърля се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се. Либералите а, нямат позиция. Аха, вие се въздържате. Добре, а, приема се това е изменение. Да, повечето бяха против. Аз се обърках, извинете. Поправя се председателката. Електронно гласуване, добре. So, okay. И така, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Ja. Okay. Ja, so macht er. Okay. Mm. Adopted. Adopted. Приема се все пак. Yeah, yeah, yeah, yeah, but, but um, <laughs> was in favor, so... Йоран беше за, така че а, се неутрализира. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 изменение. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Съображение А. Първо изменение за против големите политически групи. Е, въздържали се. Няма. Приема се. Не, отхвърля се, поправя се председателката. Окончателно гласуване, електронно гласуване. Yes, plus two, plus three. George Line, uh, George Line? So is, uh, Four? in favor, yes. In favor, so that makes plus 26. three, six, Twenty-six, two, и така, 26 гласа за, а, няколко против. Приема се. Сега. А, преминаваме към мобилизиране на ФП за Nokia в региона Сало в Финландия. а, някакъв... О, искаше да кажеш нещо? Не. Добре, преминавам към гласуването. Второ изменение за... А, не, не се гласува, а ми пише, че се е, покрива от е, първоначалния текст. Така че изменение е трето. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто. За, против въздържали се, приема се. Пето за либералите и екара против всички останали. Кой се въздържа? Приема се. Не, отхвърля се, поправя се председателката. Изменение 6. Кой е против? Един против. Въздържали се? Никой. Приема се. Седмо изменение. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8 за. Mhm. Wer ist dagegen? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. Можем ли 9, 10, 11 и 12 да ги гласуваме наведнъж? Добре. Кой е за тези изменения? Против? Въздържали се? Приема се. 13-то изменение за. Електронна проверка. Нека да гласуваме с картите. по изменение 13-то. Моля, гласувайте. А, ja. Okay, it's only him Yeah. So, können wir. 21. Ah, let me see. 21 in favor? 21 за. Да. А, от тук нещата изглеждат по по-различен начин. Хубаво, че гласувахме с електронните карти. Значи, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 16. 16. It's adopted, yeah. Приема се. Lazy members lazy members. Моля ви, а, вдигайте си ръцете. 17-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Първо изменение в съображенията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване.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 No card. 26 26 гласа за, 3 гласа против, 3 въздържали се. Така. Следващата точка. Мобилизиране на а, ФПГ за Дания в Electronics бившите служители и работници на Flextronics. Второ изменение с допълнението. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за. против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се осмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Можем ли да гласуваме заедно следващите 4, 9, 10, 11 и 12? Да. Първите три. Добре. 9, 10, 11 за. Против въздържали се, приема се. 12-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение от преамбила за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване. Ам. ала abgestimmt? Всички ли гласуваха? 27. 27 гласа за, двама въздържали се, двама против. Приема се. Следващия а, доклад, към следващата точка преминаваме сега. Окей. Окей. Mhm. Also, um es äh, einfach Така, за да внесем яснота още веднъж, гласуваме сега точката за Швеция, за бившите служители и работници на фирмата САП. Нямам, нямаме нужда от коригиращ бюджет 6 но имаме нужда да гласуваме всички ам, доклади тук в пакет, за това гласуваме и по този. За Швеция, за фирма САП. Romania? Yes. Also meine Reihenfolge ist hier. И така, при мен нещата са в тази поредност. Другите доклади ще гласуваме, разбира се, и Италия и Румъния, но това е последователността, тук, която имам аз в списъците с гласуване. Сега Швеция. Първите три изменения. Второ, трето и четвърто. Ще ги гласуваме на куп. За. Против. Приемат се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто и седмо на куп. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9, 10, 11 и 12 на куп до 11. Девето, десето, единайсто. Добре. Кой е за тези изменения? Против. Въздържали се. Приема се. Сега изменение 12. Кой е за? Против. Мнозинството ми се струва против въздържали се, отхвърля се. Тринайсто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение първо за, против, въздържали се, Отхвърля се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте с електронните карти. Всички ли гласуваха? 27 гласа за, 3 против, 1 въздържал се. Добре. Сега се връщаме към Италия. Изменение второ и трето на куп? Не. Изменение второ. Кой е за? Не става много ясно. Против? Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте с картите. Питте абстимен. Jawohl, haben alle abgestimmt. Всички ли гласуваха? Да. 18 гласа за, 12 против, 1 въздържал се. Приема се. Трето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Против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 27 гласа за, 1 против и 3 въздържали се. Австрия е но в същото време имам а, молба към докладчика да каже нещо по въпроса. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса към комисията. От една страна, дали фонда за приспособяване към глобализацията е, се използва само в изключителни случаи, когато става въпрос за загуба на работното място или става въпрос за проблеми, свързани с глобализацията като цяло. И на а, второ място, сумата, която се отпуска, възоснава на какви критерии се определя тя. А, може ли да повториш първи въпрос, защото не всички а, им си бяха сложили слушалките? Първия въпрос е дали с настоящото законодателство се обхващат само случаи, в които се загубва работното място и причината за това е глобализацията. И или вече може да бъдат обхванати и проблеми от национален и регионален характер, а не само от глобален. Втория въпрос. Възоснова на какви критерии се определя размера на сумата? Ер Преса, Си антворен или wer? Кой ще отговори от комисията? Thank you, chair. Uh, I will leave... Благодаря, госпожо председател. Ще оставя на колегите възможност да допълнят отговора, но фондът за приспособяване към глобализацията беше създаден преди всичко случаите на преструктуриране в резултат от глобализация. След това беше въведен един нов елемент в отговор на економическата криза и крайният срок за използване на този елемент скоро изтича. И все още има възможност да бъдат разгледани случаи свързани с економическата криза. И ако ми позволите, госпожо председател, ще дам думата на колегата, за да обясни колегата за нивата на помощ на работниците, засегнати от преструктурирането. Благодаря ви. Да. Критерията за економическата криза за използване на средствата от фонда и изтече в края на следващата година, но всички случаи, за които беше подадена заявка преди стичането на срока, се разглежда. Тоест, в конкретния случай имаме точно случай, който е свързан с кризата. Компетентните органи в Австрия предлагат съответната сума и те са унези, които трябва да ни докажа, че те използват въпросните средства за обучение и за помощи, които са допустими в съответствие с правилника за използване на фонда и ние обсъждаме с тях дали наистина средствата трябва да бъдат по-високи. Да, животът в Австрия е скъп, за това някои мерки са по-скъпо струващи в сравнение с мерките в други страни мисля си, че дадох отговор. Благодаря ви. Значи, вие казахте, че молбата е подадена още миналата година. И тук малко късничко обсъждаме тази, дум, тази тема, а също и комисията късно ни изпрати документите. Господин Рюбих, искам да благодаря на комисията въпреки всичко, защото а, искам да кажа, че и Австрия е страната с най-низка младежка безработица и наистина се предприемат мерки. Затова сега можем да преминем към гласуването. Изменение второ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Трето изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто изменение за. Моля, вдигайте ясно ръцете си против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Девето. За, против, въздържали се, отхвърля се. следващите 10, 11 и 12 да ги гласуваме на куп? Не, добре. 10, 11 въобще не иска. Добре. 10 изменение за против въздържали се приема се. 11 изменение за против въздържали се Приема с 12-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 14-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, крайно гласуване, моля гласувайте. Ja. Also, sieb... И така, 27 гласа за, един против, трима въздържали се. Преди да пременем към следващия доклад за Румания, искам да приветствам Катерин Гекант е моя бивша координаторка. Искам да я поздравя, че е тук сред нас. Сега преминаваме към Румания. Nokia, второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 и седмо, можем ли да ги гласуваме заедно? Не. Добре. 6 за, против, въздържали се, приема се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. Осмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето, десето, единайсто, дванайсто. Можем ли да ги гласуваме заедно? Добре, всички заедно. Кой е за тези изменения? Против? Въздържали се? Приемат. Тринайсто изменение за. Против? въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? 27 гласа за, 1 против, 3 въздържали се. И така. Това са докладите, а, свързани с ФПГ. Сега минаваме към 17 Пета точка. So, Es gibt jetzt eine Reihe. И така, е, има а, трансфери, които трябва също да бъдат гласувани. И те са свързани с а, това, което гласувахме. И 19 точка. Това са всички трансфери, свързани с бюджет 2012. Можем да ги гласуваме анблок. Кой е за трансферите? Моля, гласувайте. Кой е против тези трансфери? Въздържали се? Приемат се. Така че приключихме с точка 19. Сега преминаваме към точка 17. Mm-hmm. the the, the request is by uh, um, uh, Nadezhda. The split is by Alde. Alde. By Alde. Okay. Madame Madame Okay. Also jetzt kommen wir zur Abstimmung. И така преминаваме към гласуването по докладът свързан с предоставяне на помощ от Европейския съюз общността на кипърските турци. Докладчик е госпожа Надежда Ненски. Алде. А,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 с устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към пето изменение. Разделно гласуване. Първо да се гласува по първоначалната формулировка без думите интералия и след това с тези интералия. Кой е за първата част? Моля, гласувайте. Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме по втората част с думите Интер Алия. Кой е за? Против? Въздържали се? И тази част се приема. Шесто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Седма, седма изменение е оттеглено. Осмо изменение. Осмо изменение. Госпожа Ненска има думата. Yes, uh, thank you. Thank... Да, благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да посоча, че променя моята препоръка за изменение 8. Сега препоръчвам гласуване с не. Това означава запазване на първоначалния текст на точка 5 от моето становище. Това изменение предизвика редица противоречия, най-вече свързани с това, че някои големи инфраструктурни проекти не са финализирани. Смятам, че моето знание по въпроса – не ми позволява да представя по-консенсусно предложение, тъй като докладът се стреми да бъде максимално аполитичен и технически, за това предлагам Комисия по бюджетен контрол да вземе окончателно решение по въпроса. Вече постигнах компромис по по-прецизни формулировки, така че препоръката ми е да се гласува против. Добре, е, осмо изменение. Препоръката на докладчика е да се гласува а, против. Кой е за все пак? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето изменение за против.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 против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, е, електронно гласуване. Моника, Моника, искаш ли да гласуваш? <laughs> So, 31 äh, dafür. 31 гласа за, 1 против, няма въздържали се. Окей. Okay. Добре. Сега и, идва на моя, на моя доклад. Сега моя доклад. Тук става въпрос за изменение трето към съображение 15. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега изменение четвърто. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Първо изменение за? Против? Въздържали се? Приема се. Второ изменение за? Против? Въздържали се? Приема се. Окончателно гласуване. Електронно. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Dafür. 32 ма за, 1 против, 1 въздържал се. Благодаря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 Der muss aber jetzt zuhören. Hanna? Hanna? Хана. А, äh, трябва ми Йоран. А, е, служи си слушалките. Е, сега, по точка 19. Ем, всички трансфери са гласувани, които са свързани с ЕФПГ, обаче има 41, 45 и 55. Това са трансфери, които останаха. Франческа не е тук, обаче знам, че тя е за тези трансфери. Има ли нещо, което искаш да кажеш? Не. Ще гласуваме тогава. Ако можем да гласуваме, нека да гласуваме. Франческа е за, така че няма а, никакви проблеми. Ние не знаем кога ще дойде тя. Добре, смятам, че... А кой е докладчи за сянка при вас? А, колегата Лавия. Джовани и Франческа, разбира се, сега са на друго заседание. Те са в групата на тези, които ам, договарят каквото има да се договаря но мисля, че политическата група няма да има някакви проблеми с тези трансфери, затова можем да гласуваме. Така че, кой е за 48, 53, 55? Моля, кой е за тези трансфери да вдигне ръка? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега Точка 20. Други раздели. Other second stuff. Da haben wir aber glücklicherweise den Bericht. За щастие, докладчика е тук и той може да внесе малко яснота, може би. Благодаря, госпожо председател. Исканията за трансфери се отнасят до трансфери, одобрени още през 2010 година. Става дума за осигуряване на безжичен интернет в парламента. И става дума за третия етап от изпълнението на този проект. Разбира се, ние искаме сега да разширим тази мрежа за достъп до безжичен интерес, тъй като все повече хора използват мрежата, все повече хора използват iPad и други подобни устройства. За това е необходимо да се закупят помощни сървъри. До сега тази система за осигуряване на безжичен интернет в парламент е доказала своята успешност. И е много важно също така да се осигури, че всички депутати и всички работещи в парламента да имат еднакъв достъп до безжичен интернет. 3000 милиона евро е 3 милиарда евро, извинете, е сумата и те са необходими за да се модернизира системата и да се гарантира по-добрата и сигурност. Това особено въжи за електронната кореспонденция и за вътрешната комуникация. Разбира се, трябва също така да се гарантира и надежността на мрежата. Затова е необходим този трансфер. Както вече казах, това е просто естествено продължение на споразумението от октомври 2010 година. Това отговаря на всичките препоръки и решения, които сме взимали в миналото по тази тема. Това е по с 9 и сега по с 10 давам думата на моята колега Моника. Тя ще ни предостави допълнителна информация. Тук става дума за 45 милиона евро за сградите ТРЕВ и КАД, това са ангажименти, които вече са били поети и са правно оформени и те ще позволят дългосрочни спестявания в размер на 3 милиона евро за сградата ТРЕВ и сумата е приблизително същата за сградата КАД. Това означава, че в бъдеще ще намалят разходите. Но, както казах, бих искал да дам по точка с 10 думата на колегата. Колегата Моника, тя е специалист и може да предостави допълнителни сведения. Тя е специалист по сградите. Да, заповядайте, Моника. Либе колегинен от колеги. Уважаеми колеги, първо по първата сграда. Когато взехме решението по това време за а, сградата Требел, а, дадохме задача на администрацията. И възоснова на договора, който беше сключен, се предвиждаш, предвиждаха високи лихви, които трябва да бъдат платени от главното предприятие защото то трябваше да поеме е, голямата част от предварителното финансиране. И лихвите, които трябваше да бъдат е, платени, бяха в размер на 5%. Е, обаче това е неприемливо. Ето защо ние призовахме администрацията да развие една стратегия как могат да бъдат намалени тези плащания. Стратегията изглежда последния начин и тя е разумна, а именно да се включваме в финансирането възможно най-рано, така че да си спестим лихвите. Това е много разумно, защото ако днес не отпуснем тези пари, ще трябва да платим лихви в размер на 7,4 милиона евро. А тези лихви можем да се изпестим, ако одобрим плащането и сградата да бъде изградена с нашите си пари. това е решението на администрацията на парламента и по този начин ние ще финансираме сами финансирането и основният предприемач няма да се включва в финансирането. По този начин ще избегнем плащането на лихви в размер на 7,4 милиона плюс допълнителни разходи относно сградата КАТ. Искам да кажа нещо на колегите, които не разполагат с цялата а, информация. През октомври 2012 а, получихме допълнителна информация, която не беше разпространена. А, ние поискахме да съществи пътуване до Люксембург от страна на администрацията на парламента. Осъществи Поиска се намаляване е, в размер на 80 милиона на разходите за сградата КАТ. Едно крило беше премахнато, 5000 квадратни метра по-малко. Е, чисто административната площ се е намалила. Има Освен това и други площи, които имаха нужда от по-голямо техническо оборудване, бяха намалени и всичко беше адаптирано, напаснато. 9 от два етажа от кулата бяха премахнати, с 1000 квадратни метра по-малко, 900 квадратни метра складова площ, значи общо намалението е с 8000 квадратни метра. Това, което беше поискано от съвети и от парламента, беше изпълнено на практика от администрацията. КАТ ще ни струва през следващите 20 години по-малко с 363 милиона по-малко. Така че обсъдихме това, което искахме. Намаляване на проекта, по-малко площ. Правната служба а, провери като цяло дали това е правно издържано и колко площ може да бъде съкратена. Не препоръчвам да, да се навлиза в правни спорове, защото тълкованието на правната служба е толкова ясно, че няма повече. Значи, който иска да намали администрацията в Люксембург под 2000 щата ще си има работа с съда в, на европейските общности но смятам, че положителното в насоките, които изготвихме и искаме да приемем в началото на следващата година, това са насоки включени в бюджета, Значи там ще бъдат а, включени всички а, служби, които са близки до парламента, да бъдат а, стационирани в Брюксел и сътрудничеството ще добие друго измерение. Службите, които са далече на парламента, да бъдат разположени в Люксембург. Това е решение, което ще бъде взето от администрацията на парламента. Говорим за 10 милиона за сградата КАТ Ако сметнем по 3% на година, ще си спестим 3 милиона за следващите 20 години, ако приемем този трансфер, след като администрацията изпълнила всички разпоредби от договора. А, значи, когато са изпълнени разпоредбите, дори и когато сме срещу Люксембург, а, не може да протестираме по-нататък, защото това няма да ни е от а, полза. Така че, а, ако някой иска да се запознае с разпоредбите, те са разпратени на 19 октомври на всички, но а, в а, този поток от а, информация понякога важните неща потъват някъде. Но ето защо аз исках изрично да информирам колегите. Благодаря, каза председател, председателя. както и Хосе Мануел каза, това е въпрос, на който трябва да отговори специалист. Благодаря ти. Джордж Лайн иска да вземе думата и други колеги. Дерик сега. Uh, uh, Благодаря ви, госпожо председател. Това е част от целия процес на подреждане, което се, който се стои в края на всяка година. По отношение на C9, във връзка с Wi-Fi и други въпроси, ние проведохме по-рано дискусии във връзка с това, че ще се опитаме да подредим бюджета и ще се опитаме да а,

удължим и да разширим ползването на C9. Сега по отношение на Требъл, мисля, че тук стигнахме до споразумение в края на миналата година, че ще закупим тази сграда, защото в дългосрочен план това ще доведе до спестявания, така че можем да продължим с този план. По отношение на това, по което се чувстваме по-дискомфортно, сградата КАТ, посетихме сградата преди няколко месеца и мисля, че че споделяме мнението, че трябваше да бъде потърсено нашето становище по въпроса. Трябва да се намали броя на служителите, които ще работят там също. Обаче трябва да се променят и спецификациите. Доволен съм, че Моника ни припомни доклада, който беше издаден преди няколко месеца и цифрите, които проистичат от този доклад. Така че моята болба е наистина, ако трябва да следим този проект и той да продължи, да го да следим този проект, защото преди няколко месеца всичко беше все още на ниво така, основи и строежа може би ще започне скоро, но трябва да получаваме пълна информация за напредъка по този проект, за това дали се изгражда въобще сградата, но и на къде върви финансирането. Uh, uh, thank you. Uh... Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо заместник-председател. За мен беше истинско удоволствие, казва господин Лайен, да чуя актуалната информация от Моника по сградата КАТ. Бих искала да видя и в писмен вид цифрите, за да можем да се запознаем по-близо с тях. Очаквам наистина с нетърпение да ги получим в писмен вид и ще видим каква ще е новата прогнозна цена за сградата и така да, да видим какво става и с сградата, която се строи в съседство. Така или иначе, искам да видя точно какви са цифрите и да видим за какъв трансфер точно става дума. Разбира се, всички могат да се запознаят с а, цифрите. Още веднъж сега да гласуваме за девети трансфер. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Десети трансфер. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И така, уважаеми колеги, ам, приключихме с гласуването. Нашият председател е вече тук. А, Искам да кажа, че Салвадор ни благодари за пожеланията, които му отправихме за бързо оздравяване. А, така, значи, а, престъпника винаги си остава престъпник. Но благодаря за вашия съвет, казва той. Много ви благодаря. Благодаря ви, уважаема Юта. Уважаеми колеги, извинявам се, че не бях в началото на настоящото заседание, заедно с докладчика 2012-2013 и многогодишната финансова рамка участвахме в една среща, така да се каже, среща на върха, организирана от председателя Шуц по гласуването по пакета 2012-2013 групата се нуждае от известно време, групите се нуждаят от време да обмислят своята позиция, но така или иначе предлагам сега 5 минути да си починем, което ще позволи на всички да се съберат, да се допитат един до друг, да се консултират, но много ви моля да не се отдалечавате, започваме отново след 5 минути. Thank you. Reprenons nos travaux. Je demande à la nombreuse assistante. И така, нека да продължим с нашата работа, да възстановим заседанието. Искам да помоля всички, които са тук в залата, да се опитат да си говорят помежду си тихичко, но също така имаме личен коментар от госпожа Ласула. Това е процедурен въпрос от моя страна. Благодаря ви, казва госпожа Суса, тъй като на нас ни се струва, на нашата група, че, се, че е доста безотговорно да се прекъсва заседанието за 5 или 10 минути за консултация в рамките на политическите групи мисля, че една такава консултация, която се ограничава до 5-10 минути приказки, защото това, което за нас е важно, е да говорим с председателите на нашите групи, с членовете на групите, и в крайна сметка нищо не ни пречи да гласуваме в понеделник на 10. И това беше предвидено първоначално, така че бих искала да поставя този въпрос на вашето внимание защото все още не сме получили отговор и от съвета. И според мен наистина много преждевременно да говорим по този въпрос сега, така че ако е възможно, да не гласуваме днес и да отложим гласуването за понеделник. Просто предложение, процедурен въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви, благодаря ви, казва председателя. И нека сега да поясня нещо, което е свързано с нашия график. Вече сме в края на календарната година и с оглед на първия проекто бюджет от комисията, който беше предложен, в последствие отхвърлен, защото не беше одобрен и не отговаряше на рамките на договора, комисията ще предложи нов бюджет. И ако искаме да постигнем едно общо споразумение и съгласие по коригиращия бюджет за 2012 година и за бюджета за 2013 преди края на годината, именно сега е момента, в който бюджетната комисия трябва да вземе решение, трябва да гласува именно сега. Причината е, че миналата седмица по време на две поредни тристранни срещи делегациите от двете страни, от двете страни на бюджетния орган се договориха и постигнаха споразумение по пакета за бюджета. Сега като се върнем по детайлите на бюджета. Това ще стане след малко, но така или иначе се договориха присъстващите по време на триалога като моите коментари се ограничават наистина само до присъстващите по време на триолога. Този пакет ще се гласува анблок, т.е. за или против и, и от двете страни на бюджетния орган. Какво означава това? Това означава, че нашето споразумение по съдържанието или поне структурата, хайде не съдържанието, но структурата на бюджета, състава на пакета беше определен в четвъртък и разгледан от Корепер в петък след обед. Водеше се политически дебат и гласуването завърши с приемане Анблок. Гласува се анблок и сега вече бюджетната комисия трябва да гласува по целия пакет и изцяло да го приеме или да го отхвърли. Ако гласуването е срещу пакета, в този случай а, слагаме цялата работа на застой и ще се срещнем отново през януари. Но ако гласуваме за, какво ще означава това? Това ще означава, че утре гласуването на Корепер и вече това е законообвързващото гласуване, официалното гласуване в Корепер по коригиращия бюджет и по бюджета за 2013 година с приложените извадки може да се състои след съвета по с правосъдие и вътрешен ред Одобряването на двата бюджета ще ни позволи в понеделник да гласуваме отново и това вече ще бъде официалното гласуване. И ако гласуването протече по същия начин, то в сряда в пленарна зала може да влезе пакета за гласуване, може да се гласува на пленарна сесия и ако се удобри, това означава, че ще приемем един коригиращ бюджет, който ще приключи бюджетните операции за 2012 година и ще имаме бюджет за 2013, което ще означава, че няма да се наложи да, да използваме процедурата, процедура 12. Поради тази причина трябва да вземем решение сега. Ако не гласуваме, това означава, че ще отхвърлим пакета. И това означава, че утре сутрин Корепер няма да се занимава с този въпрос и съвета няма да се занимава, ще ни свърши времето, няма да имаме коригиращ бюджет за 2012 и нов бюджет за 2013. Ето, поради тази причина подлагам сега, бих искал да се гласува пакета. Хелга искаш да взема думата. Vielen Dank, Alain. Ähm, ich habe sehr wohl verstanden на всички. Аз разбрах, че позицията на председателя е днес да бъде гласувана. Обаче има два аргумента против. От една страна, може би е добре да се упражни натиск върху съвета, което означава, че днес да не се гласува. И съвета а, трябва да си помисли по въпроса за свежите пари на второ място тази декларация ние не сме я видя... видяли. И ако в нея са включени тези свежи пари, е добре. Значи сме постигнали, което искаме, но ако не е така, значи не сме постигнали това, което а, а, сме искали и затова смятам, че това е едно добро основание днес да не гласуваме. Е, Сега, извинявай, Хелга. Но трябва да поясня нещо. Ако не гласуваме, няма да има натиск върху съвета. Няма гласуване, няма бюджет. И второ, вие разполагате с документа пред себе си. Вие разполагате с тази хартийка. Имате трите приложени декларации, които присъстват в документа и няма нищо допълнително. Те са приложения към бюджета и това е, вече съм казвала няколко пъти, и не се надявам, че това е последният път, в който трябва да повторя това. Тук говорим за пакет. Така че гласуваме по целия документ заедно. Той включва цифрите за проекта коригиращия бюджет 6 за 2012 година, цифрите за проекта бюджета за 2013 година и трите декларации. И най-важната, най-специфичната е свързана с 2 милиарда и 900 милиона, които са свързани с бюджета за 2013 и начина по който тези средства могат да се разходват, за да се приключат бюджетни операции за 2012 година. Ние не можем да крием нищо не можем да преформулираме това, което вече е казано. Сега, да, гласуването може да стане така, както вие предлагате. Но в този случай нямаме изменения по бюджета на съвета. Какъв, какво мнозинство трябва да има на пленарната сесия? Какво, как можем да гласуваме против, за какво мнозинство е необходимо според договора? Si, si euh, nous avons des amendements par rapport au vote. Ако имаме изменения, свързани с гласуването в съвета, те трябва да са основани върху квалифицирано мнозинство. Ако искаме да дадем съгласие, то тогава имаме нужда от обикновено мнозинство. И може би дори изобщо няма нужда от гласуване. Разбира се, идеята е, че все пак трябва да гласуваме. Йоран Фарм има думата. Благодаря, господин председател. Трябва да съглася с Хелга Ялда. Не мисля, че това споразумение е особено добро. Ние сме много разочаровани, но за съжаление не сме и изненадани. Съветът умишлено да заорганизира всичко и отново сме в същата ситуация, както и в миналата година и се излага на риск съвета и решаване, съюз, Европейския съюз, извинете, и решаването на важните проблеми. Има допълнителни елементи, които днес бяха обсъждани между председателя на парламента Шулц и председателите на политическите групи. Не смятам, че трябва да се излагаме на риски с цел да изгубим този коригиращ бюджет, така че предлагам да имам ориентировачно гласуване, но с резерви, така че да сме подготвени към ново обсъждане как да гласуваме следващата седмица, когато ще гласуваме окончателно. За това предлагам тези допълнителни елементи да бъдат включени и запазваме нашата позиция на ориентировъчното гласуване. Днес сме готови да гласуваме с да. Благодаря ви. Разбирам, че това е обяснението на вода от страна на групата на социалистите. Има ли други обяснения на вота? Un groupe comme le PPE voudrait exprimer son sentiment. НП, бихте ли искали вие да вземете думата? Не сте длъжни, разбира се, но може би някой би искал да вземе думата. I mean, we have been now, uh... В момента обсъждаме вече този въпрос от доста време и смятам, че основателният довод, който беше изтъкнат и миналата година, и вчера, продължава да бъде актуален. Знаем за всички ограничения и сложности, с които се сблъскахме по време на преговора на сега действащия пакет. Аз съм съгласна с аргумента, че всичко това е пакет, така че преразглеждането на който да било елемент няма да бъде разумно. Разбира се, има някои елементи, за които можем да помислим, без да увреждаме пакета като такъв, като едино цяло. Това е важно, защото в бюджетното измерение е много важно да се гарантира приемането на коригиращия бюджет номер 6. Има органи за местно самоуправление, научни работници, малки предприятия, те очакват да бъдат платени средствата, които им се дължат. Въпросът е как да поискаме от съвета да плаща повече, при положение, че това е свързано с риска, че съвет ще отхвърли това, което вече сме постигнали. Смятам, че можем да поемаме риск, извинете, мисля, че не трябва да поема рискове, защото можем да изгубим, но работата не е приключила. Не става дума за това, че вече сме постигнали споразумение с съвета, че имам пакет и че вече можем да въздъхнем с облегчение. Не, ние трябва да работим по един добър платежен баланс за 2013 година. Ясно е, че това в момента, което се обсъжда, няма да може да покрие всички заявки за финансиране през следващата година. Ние ще продължим да работим. Разбира се, всички ние сме недоволни от това, че ние виждаме, че има такъв дисбаланс между бюджетните кредити за поети задължения, бюджетни кредити за плащания. Ние наблюдавахме през последните години много ниско ниво на бюджетните кредити за плащания. Това е структурен проблем, който смятаме да продължим да обсъждаме съвета, включително и що се отнася за многогодишната финансова рамка и нашия докладчик. Аз съм убеден, ще засегне въпроса за този дисбаланс но този проблем не трябва да ни пречи да решаваме проблемите с плащанията за 2013 година. Наистина, есента следващата година се опасявам, че ще се окажем в същата ситуация, затова се надявам, че ще можем да намерим решение, което да позволи да бъдат изплатени в максимална степен средствата, които трябва да изплати и комисията на съответните лица. Трябва да сме реалисти и независимо от това колко сме недоволни от ситуация, трябва да гарантираме максимално добър резултат от това, което е реалистично, защото имаме много ограничения и се сблъскахме с много ограничения. От името на моята група не мога да кажа, че сме много доволни, че споразумението е много добро. Не, това не е добро решение, не е добро споразумение, това е компромис. Но Тъй като нямаме по-добър компромис, удължаването на дискусия, добавяне на нови елементи, според мен, няма да позволи да имаме повече бюджетни кредити за плащания за 2012 година. Председателя, благодаря ви, Сидони. И сега Елда Десуза има думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да повторя това, което вече казах преди малко. Имахме консултации в рамките на нашата група. Това не беше достатъчно като време, но каква е стойността на ориентировъчното гласуване? Има ли някакви задължения, проистичащи от него? Дали сме длъжни да гласуваме сега ориентировъчно? Не разбирам защо сега да гласуваме ориентировъчно, когато после може да гласуваме по различен начин. И ако гласуваме днес, по какъв начин това няма да бъде задължаващо за тези, които са гласували. Искам да ви помоля да дадете обяснения. Председателят Алда. Това е доста стандартна рутина практика. Става дума за лоялност при преговорите между институциите. Имаме заседание на триалога. провеждаме такива заседания и делегацията на парламента имаше своя мандат и мандат също така имаше и кипрското председателство. И ние успяхме да постигнем нещо, което все пак беше предмет на съгласие. И ние искахме да се уверим, че са политически приемливи аспектите на споразумението. И искахме да получим зелена светлина и парламента трябва да реши дали може да подкрепи това или не. Ако да, то тогава ще преминем към официално оформените правните аспекти. Тоест, с гласуването искам да разбера дали има мнозинство в комисията по бюджетите, което да подкрепя това предложение. Ако няма такова мнозинство, тогава просто нещата спират. Правили сме го много пъти преди. Например, докато аз не бях тук, вие гласувахте поредица предложения, свързани с трансферите и разпределение на средства от Европейски фонд. Това са политически решения. Мисля, че господин Кутас иска думата от същата група. Благодаря, Алан. Звук. Въпросът е следния. Откъде трябва да дойдат тези 3 милиарда евро, които да бъдат прехвърлени към следващата година? Дали ще дойдат от бюджета за 2013 или има допълнителни средства за това? Ако има допълнителни средства, тогава е добре, може да се направи. Ако няма допълнителни средства, ние просто избутваме проблема напред. Следващата година ще е, сме изправени отново пред този проблем господин председателят Шут се опита да представи позицията, че това са свежи пари. господин Мавроянис също представи подобна позиция страна на комисията. Трите институции се обединиха около една такава декларация да подпишат декларацията, че това са свежи пари. Ако обаче е, ако това не е така, няма да имаме възможност и никакви средства, с които да а, окажем натиск върху съвета. Така че аз бих казал, че ако а, получим обещание, че ще бъдат отпуснати допълнителни средства, тогава можем да приемем този прак, но А, ако а, дадем и последното си оръжие, с което разполагаме, а, тогава какво ще направим а, след това? Трябва да сме наясно откъде ще дойдат а, тези средства. Дали този въпрос е обсъждан по време на заседанието на председателите? няма за сега а, одобрение, а, е, потвърждение от а, съвета, че има допълнителни средства. И за мен това е просто неприемливо. Мерси. Юта Хаук. Юта Хаук. Ja, Alain hat jetzt gerade gesagt, ähm, es ist колегата каза току-що, че тук става въпрос за лоялност и проява на лоялност между нашите институции. Миналата година съвета направи крачка назад. Ние виждаме, че държавите членки имат проблеми с предоставянето на повече средства. обаче беше подписана декларация от двата органа, отговарящи за бюджета. И в крайна сметка до сега винаги сме постигали, сме се обединявали около тази лоялност и сме постигали споразумение. Ще видим сега с тази декларация и това заявление какво ще се случи до края на декември. На следващо място виждам, че мнозинството е на мнение, че трябва да подкрепим тази изделка, както я наричат. Всички сме наясно обаче на къде се отправяме. 3 милиарда или 2,9 милиарда. Сега 100 милиона не са а, проблема. Те липсват обаче липсвата в предложението на комисията за коригиращия бюджет за 2012 година. Това са сметките до 31 октомври, направени от комисията. За ноември и декември <laughs> идва в допълнение 6 милиарда. Значи общо а, говорим за 9 милиарда, които трябва да изхвърлим от бюджета за 2013 година и, а, и ние трябва да се съгласим за това а, да приемем плащанията а, одобрени от съвета 132 милиарда евро, както предложи съвета, а не 137, както предложи комисията. Ето още 5 милиарда по-малко и общо става 14 милиарда. А, уважаеми колеги, тези, които са по-дълго тук, знаят, а, че по отношение на финансовата рамка за годината за 2013 година, ако вземем като основа цифрите на съвета, ще имаме марш от, в размер на 11 милиарда. Какво означава? ще стигнем а, до минус 3 милиарда евро. И тези 3 милиарда евро ще можем да компенсираме чрез допълнителни преговори, само ако а, променим таваните увеличим този таван. Обаче, тук става въпрос за единодушно съгласие, а не квалифицирано мнозинство. Вярва ли някой, че това ще стане някога? Освен това, ние не знаем дали наистина е така. Така стоят нещата. И дали с а, сега планираните средства ние въобще ще можем да а, да изпълним задълженията си. Затова казвам, че а, сега, а, ако получим 6 милиарда, трябва по някакъв начин а, да, да видим как, какво ще направим за другите а, средства. И казвам, както и казват самото начало, съвета а, се а, държи по начин, който противоречи на правните разпоредби ние можем, разбира се, да кажем, че ние искаме да изпълним това, което, са, което е, е взето като решение на, на срещата на върха през юния, а именно да се а, стимулира заетостта и растежа. Но а, има направени сметки, които, а, за които няма средства. Това означава, че тук има нарушение на правни разпоредби. Господин Шулц сутринта в контактната група също разясни, че а, това е нарушение и на договора. Договора казва, че ние нямаме право да а, правим дългове, а това го правим, след като не си плащаме а, сметките. Е, а само ги а, а, забавяме е, в времето. И кога ще ги платим? На куково лято ли? Bien. D'un point de vue personnel, applaudi par certains. Bien. Non, nous essayons... Това беше лично мнение, което силно ще се подкрепи и от други колеги. Ще се постара да организирам неща така, че всеки да може да обясни как ще гласува и защо. Разбира се, най-вече това въжи за официалните говорители на групите, разбира се, и на депутатите, които ще гласуват – има ли други желаящи да обяснят как ще гласува дадена политическа група, доколкото виждам не. Дали докладчикът би искал думата в този момент? Да, заповядайте, Франческа. Molto brevemente dopo questo dibattito. Съвсем накратко. трябва да признае, че единствената причина, по която трябва да подкрепим тази договорност е, че ще получим 6 милиарда по коригиращия бюджет. С това бюджетът за 2012 става много висок, което означава 5 до 6% увеличение в сравнение с 2011 година. С тези 6 милиарда ние решаваме конкретни проблеми, свързани с, с рефинансирането на буксуващите за момента програми, но също така ние трябва да приключим с бюджет за 2012 по задоволителен начин, също така, нека да не забравяме, че 132 милиарда са плащанията, които трябва да извърши комисията. В момента гласуваме на 100, за 135 милиарда и за съжаление Юта е права. През 2013 година ние приемаме сериозно рязване на плащанията, бюджетните кредити за плащания в размер на 5 милиарда това е доста сериозно съкръщение. За съжаление, миналата година ние дори не успяхме да постигнем достатъчна гъвкавост, не успяхме да постигнем създаване на механизъм за гъвкавост. Затова, според мен, от политическа гледна точка, това, което трябва да направим, е да направим през 2013 година това, което сме постигнали до днес. Опасявам се, че преговорите няма да бъдат финализирани до края на годината, защото след кризата имаме един твърде гъвкав бюджет и не може да работим на парче. Нещата не са задоволителни, но така или иначе това проистича от сегашната криза. Това се надявам, че по-добре добре, че ще ме разберат, че е по-добре да постигнем максимално възможното по този бюджет. Както вече казах, имаме намаление от 3 милиарда, що се отнася до бюджетните кредити и на чуване. Всички, които участвахме в преговорите, Мога да кажат, че проекта на споразумението, което сега обсъждаме, е максималното, което можехме да постигнем. Би било много сложно да получим от съвета подкрепа за по-добро споразумение. Споразумението, разбира се, далеч не е задоволително, особено що се отнася до бюджетните кредити за плащания, но цялостният подход за този дълъг процес на преговори за проекта на коригиращи бюджет 6 според мен ни позволява да включи много от бюджетните кредити за поети задължения, проистичащи от поетите от парламента задължения. В сравнение с миналата година изявленията и от трите институции все пак са по-положителни – И що се отнася до оказаното от Юта, да, вие казвате, че все още има да се изплащат средства за 2013 година, но ние трябва да изплатим и средствата за 2012 година. И си спомняте за ролята на 11 милиарда, за които гласувахме миналата година. Виждате, че ситуацията не е много по-различна от ситуацията миналата година – това означава, че, както каза и Франческа, и тази година ще трябва да извършваме проверки за изпълнението на коригиращия бюджет и ще трябва да одобрим бюджета в края на годината с максимално силна позиция, като сме в максимално силна позиция. Съвсем накратко, господин председател, няма да говоря за другите секции от бюджета и мисля, че бяха постигнат определени компромиси с другите институции за резерв заплати от 1,7%. Сериозният въпрос е как да поступаме спрямо този пакет. Според мен сме в много сложна ситуация. Смятам, че всички знаем, че този пакет и споразумението по него са далеч от съвършенто, но така ли, че ние постигнахме напредък и до 6 милиарда осигурихме в краткосрочен аспект. Разбира се, Юга правилно посочи, че продължава да стоят сериозните проблеми за 2013 година. На този етап най-доброто за нас е да намерим начин да укрепим позицията на парламента и да гарантираме това, че бюджета за 2013 година е подходящ да гарантираме това, че недостига на средствата плюс 2009 10 милиарда плюс 6 милиарда да бъде включен в бюджет за 2013 година. Може би това ще изисква втора политическа декларация. Не съм сигурен обаче дали съвет ще съгласи дори и с това. Дали съветът ще съгласи с това, което ще означава, че ще трябват нови пари в началото на следващата година. Ако съвет не се съгласи, ние се връщаме отново на отправната точка, а това не е много подходяща позиция. Това, което предложих Йоран, Франческа, Джовани и председателския съвет, според мен е добре да излезем с едно по-силно изявление, но не съм сигурен, че ще постигнем успех. Благодаря ви, уважаеми колеги. Благодаря ви за вашите интересни изказвания. Благодаря ви за вашето желание да намерим решение, което да е приемливо за парламента и за всички участващи страни, което е поне не толкова лошо за Европейския съюз. Бих искал да кажа едно-две неща преди да гласуваме. Бих искал да отговоря на някои от изказванията. И тъй като това е едно открито заседание и ние в момента се излъчваме по интернет и хиляди слушатели в момента следят какво правим, както европейските медии. За това бих искал да изведа на преден план редица аспекти. Първо, най-вече това е към Франческа. Бюджетът за 2012 година е, е абсолютен успех. Миналата година при преговорите ни се съсредоточихме предимно върху бюджетните кредити за поети задължения, конкретните суми, разпределението им по приоритети. Според мен победихме. Когато обаче се стигне до бюджетните кредити за плащания, ние бяхме задължени да приемем цифрата, предложена от съвета 129 милиарда. Предполагам, че всички си спомняте, че съветът най-вече британски министр-председател. И казвам това и на британските ми колеги. Британският министр-председател каза, че няма да има увеличаване увеличаване на плащания повече от 2,9% в сравнение с предходната година. Така че нашето гласуване в парламентарната комисия във връзка с плащането, преди да направим тези отстъпки пред съвет, беше за 133 милиарда, т.е. ние намалихме амбициите си и намалихме до 129 милиарда сумата за плащания. Посочвам тези цифри, защото смятам, че е интересно да се види кой спечели, кой загуби. Защото много хора казват, че съветът винаги побеждава. Но, що се отнася до пакета, по който сега ще гласуваме, имаме 135 милиарда, т.е. имаме една много по-висока цифра, отколкото нашето гласуване количеството, което искахме през 2012 година и увелича, увеличението 2,5%. И тук стигам до основния въпрос. Ние ще имаме допълнителни 3 милиарда в началото на следващата година. По този начин имаме 138,7 милиарда и увеличаването е почти 10%, 9,6%. И ние не трябва да забравяме, че увеличението от максимум 3% беше искането на най-спестовните членове на съвета, така че ние определено победихме. Така че от 27 члена на съвета, 21 посочиха, че е необходима процедура за контрол върху прекомерния дефицит. И това включва Италия и Франция. От тези 21 страни, 15 са задължени да намалят разходите от бюджетите си за 2012-2013 година. И тук, в Комисията по бюджетите, ние се стремим да намерим средства за общностния бюджет и преговаряме за повече средства, за да можем да гарантираме повече разходване. Вчера в Комисията по економически и парични въпроси правиха точно противоположното те критикуваха държавите членки, които не успяват да контролират разходи от публичния бюджет. Това е политическата реалност днес. И аз съм съгласен с колегите, които се изказаха тук. Преговорите по годишния бюджет са се превърнали в една процедура, която води до ситуации далеч от желаните. Края на годината ние съгласяваме за бюджетните кредити за плащанията, докато в началото на годината говорим за бюджетните кредити за поети и задължения. Ние трябва да дадем гаранции, че ще финансираме основните потребности в съответствие с предложението на комисията и приоритетите на парламента. И още веднъж ще повторя, че ние успяхме да защитим тези приоритети миналата година и с този коригиращ бюджет ние също така защитавам нашите приоритети, защото с всичките урязвания от 6 и от 9 милиарда ще бъдат урязани средства за неща, които не са наш приоритет. Това най-вече ще се отнася до функция 1А. И това въжи за първоначалния бюджет за 2013 година. Виждаме, че сегашната многодишна финансова рамка и основните плащания като подкрепа за Палестина, извинете, такива деликатни въпроси в момента също се разглеждат. Моля, отчитайте всичко това може би в началото не сме победили, но що се отнася до поетите задължения и бюджетните кредити за тях, ние постигнахме това, което искахме. И това въжи за бюджет за 2013 година. Постигнахме 1 милиард повече, отколкото съгласи съвета и по плащанията постигнахме съгласие в края на годината. Не трябва да разглеждаш нещата просто като кьорфишек, като някакво ненужно лище хартия. Не, ние постигнахме много, ние постигнахме 3 милиарда за началото на следващата година. И това е съдържанието на изявлението, за което говорихме. И точно това е в центъра на преговорите и финализирането на процедурата – някои от вас, особено Йоран Фарм и групата на социалистите, настояваха за по-големи гаранции. Трябва да гарантираме това, че ако нещо не може да бъде финансирано за 2012 година, трябва да бъде изплатено максимално бързо през 2013. И реално не трябва да има намаляване на плащанията за 2013 година. Най-доброто за постигна е, ще бъде да заложим 2,9 милиарда в плащане за 2013 година, но съветът няма да приеме това. Сега ще прочета изявлението защото ми струва, че не сте го прочели внимателно. Това не е нещо, което Европейската комисия така набързо скалъпи. Искам да приветствам тук представителите на Европейската комисия и да им благодаря за цялата работа, която те са извършили. Не става дума за изявление, което ние натрапил съвета. Не става дума за наша декларация. Знам, че господин Мавроянис не искаше да има такава декларация, но в крайна сметка и той съгласи. И в това изявление се казва, че Съвет Европейския парламент отбелязва, че нивото на разходите, предложени от комисия за 2012 година, беше основано върху предположение, че плащанията за 2012 година ще бъде извършено чрез бюджетни средства, заложени в бюджет за 2012 година. Обаче допълнителните плащания, заложени в проект на коригиращия бюджет бяха намалени с 2009 милиарда евро в съответствие с предложение на комисията, но не и с нивото на всичките плащания, които са получени. Така че виждате, че се признава, че 9 милиарда трябва да бъдат осигурени, а 2,9 милиарда евро трябва да бъдат осигурени. Комисията се ангажира с това да представи на ранен етап, на ранен етап, не октомври, а на ранен етап през 2013 година проект на коригиращия бюджет, посветен на една единствена цел. И тук искам да помоля господин трябва да кажа какво мисли той, защото виждам, че прави гримаси. 2012 година отложените искания за плащане в момента, в който отлагането изтече или бъде премахнато и всичките правни задължения, които означават, че исканията за плащане, които ще дойдат до ноември-декември и най-важното е без това да е в общърп на надлежното изпълнение на бюджет за 2013 година. Що се отнася до политическото измерение, това отново означава, че ще има нови, свежи пари. Що се отнася до политическите и правни изявления, това е максимума, което може да се постигне без да се нарушава финансови регламент. Правните експерти от трите институции ще ни кажат това. Съветът и Европейския парламент ще изразят своята позиция по този проект коригиращ бюджет, колкото се може по-бързо. Така че това е за 2012 година. Нещата са много конкретни и ясни и мисля си, че Става дума за добра новина. Признава се, че не достигат средства и има ангажименти да се решат проблемите максимално бързо. И проблемът ще бъде решен без да се намалява бюджета за 2013. И освен това има ме по-различен и по-конкретен ангажимент в сравнение с този пое за 2012 година ние настоявахме на нещо, с което най-сетне, извинете, съветът съгласи, и това ще го разглеждаме заедно с Ирландското председателство, за да уточним максимална степен този аспект, но работните групи казаха, че ще разгледат плащанията по време на годината, за да се гарантира това, че в край на годината няма да се каже, че има огромно натрупване на плащания, които трябва да бъдат извършени. При все това, струва ми се, че някой делегация Юта иска думата. Имам само един въпрос. Дали комисията смята, че това изявление ще заличи правните последици от е, финансови регламент. Ако е така, да, вярвам, че това са свежи е, средства. Но ако а, през март или април има а, толкова средства, че комисията ще бъде принудена да вземе средствата от бюджета. Ето защо ние искаме да имаме термина свежи пари, включени в изявлението. Елга реагира си. Хелга също може да реагира. Е, господин председател, с цялото ми уважение към вашия ангажимент и с вас, към вашите усилия да представите в положителна светлина всичко, искам да ви кажа каква беше изходната ни позиция. Ние искахме 9 милиарда това са сметки, които трябва да бъдат платени. Съвета преговаря, ние също и сега има 6 милиарда, а не 9. Това не е абсолютен триумф или абсолютна победа, ами това е, а, означава, че ние с една трета сме загубили. ние имахме едно изявление, което беше важно за нас и в което бяха включени средства за погасяване на всички сметки. А, а сега а, идваме до, стигаме до бюджет 2013 година. Виждаме 132 милиарда. Те са много под това, което беше казано от комисията и те искаха 6,8% повече и имат нужда и повече, за да могат да финансират МФР. Казвате отново, че това е абсолютна победа. Значи сега има едно изявление с такива ниски плащания. А, говорим за 42 милиона, които сме договорили в плюс и има изявление, в което не е включено понятието свежи а, пари. Юга Халк също подчерта, че съвета се аргументира как като вас, ние сме в банкрут и тези средства няма как да бъдат прехвърлени в 2013 година. Намираме се в една ситуация, в която през 2013 ще сме по-голямо затруднение, отколкото през 2012. И не бих искала това решение да се представя като абсолютна победа. L'expression triomphe Добре. Оттеглям тази фраза, която изретох, изрекох абсолютен триумф. Това, разбира се, няма да означава, че вие ще гласувате за предложението. Това е. По този начин представих своето становище, защото някой каза, да, можем да имаме само 129 милиарда и да, от друга страна пък имаме заложените 132, наистина, или 138 не знам дали в крайна сметка може да се успори този успех, но така или иначе той беше постигнат. Сега към Хелга. Тези това, което няма да се финансира с 3 милиарда, тук не става дума за европейските политики или за Европейския парламент, държавите членки. За държавите членки трябва става въпрос. И ще трябва по някакъв начин, начин да се намерят тези пари, защото тук става дума за кохезионните фондове. Ние си имаме своите програми, учене през те, целия живот и останалите. Те всички ще бъдат напълно финансирани през 2012 година. Това, което няма да имаме пари, е това, което трябва да получат държавите членки обратно. И всъщност за това ще става дума при гласуването държавите членки, които са нетни вносители, може би ще бъдат задължени да направят някои отстъпки на другите държави членки. Euh, господин Годманес иска да вземе думата но има въпрос към а, генералния директор, но най-напред колегата. Да, аз съм първи, защото ще се обърна към комисията, не към нашите колеги. Аз подкрепям това, което правим тук, защото е по-добро от нищо. Но към комисията. Не знам какви еквилибристики правите и какви гимнастики. Може би не вие, може би съвета. Но някой, който разбира финансирането на кохезионната политика, лесно ще открие два елемента. В коригиращия бюджет за 2012 има орязване от кохезионния фонд, социалния фонд и фонда за регионално развитие за регионите по сближаване, при унези, които са под границата за 35% от БВП. Наистина това не е логично, а пък има страни, които ще получават 60% от плащанията т.е. от 9 до 60% и трябва да се отбележи за тези страни, че те са нетни получатели. Но в 2013 година вие обръщате нещата, орязвате 15% от плащанията за тези страни, е, които получават 90% е, от БВП, т.е. това са конкурентно способните региони. Разбирам, че трябва да има някаква еквилибристика, някакви гимнастики трябва да се правят, за да се постигне баланс. Но за мен не е ясен този подход. Ще подкрепя обаче нашия председател, защото основното е доста ясно. Проблемите през 2013 година ще бъдат отложени за следващата МФР. Защото има прекалено много, много разлики и след това дълга ще влезе в следващата МФР и след това в последващата МФР и точно това означава, че няма да може да се освояват пари точно за тези проекти, които споменавате. И това е много важно и много видно от нещата, които се казват от съвета. Благодаря, Моника. Also, emotional ich Uh, от емоционално съм абсолютно съгласна с Халки Тръпа. Uh, uh, Но не трябва да... uh, описваме нещата само с е, хубавите краски, дори да гласуваме днес. Е, трябва да сме наясно през 2013 година. Е, ще ни залеят редица сметки, които ние ще трябва да платим. Края на следващата година ще имаме един бюджет, който ще е доста солен. Държавите членки не искат да признаят своите собствени сметки, но те са задължени а, да плащат. Това, че сметките не излизат е ясно за всички. Ето защо бих препоръчала ако гласуваме и а, а, по това предложение, нека да не го представяме в толкова а, добра светлина. Държавите членки ем, не могат да постигнат съгласие помежду си. В крайна сметка, искаме ли да поступим по този начин а, и а, да докараме кризата в държавите членки до крайен предел? а, но смятам, че трябва да се слушаме в разума, да гласуваме и да не а, нажажаваме обстановката между държавите членки. Добре ще, ако гласуваме за. Ем, искам да помоля председателя да не описва в такива а, красиви краски бюджета и с такива хубави думи това е решение. Добре, добре, хубаво. Добре, щом като искате да го кажа, ми не е толкова хубав, колкото трябва да бъде добре. Ние всички е, разбираме това, което стои зад цифрите за 2012 година. Е, разбираме и целият ентусиазъм и до някъде може да ми позволите някои лични емоции, това, че малко се разгорещявам, защото в момента стигаме до един пакет, по който се постига компромис и може да се стигне до едно окончателно съгласие, по който, по който всички да получат някакво удовлетворение. Но в крайна сметка, може би не всички са доволни, но това пък е политиката. И така, сега това, което аз разбирам е, че те, някои от тези, които се изказаха, са настроени против гласуването, други, които е, се изказаха, казаха, че настроени благоприятно, въпреки резерва или лимитите, които са подчертани в новия документ, що се отнася до социалистите и някои други групи. Там не чухме ясно изразено мнение. И така може да се даде благоприятен вод, но в същото време трябва да се изчака по отношение на дефинитивната позиция, т.е. да се направи един контролен вод, за да се отчетат допълнителни елементи по отношение на финансирането на тези 2,9 милиарда допълнителни. Това е едно гласуване за парламента, което е много важно, за да се изрази в три параграфа това, което може да се изрази само в две думи. Пресни, свежи пари, fresh money. И ние имаме определено желание или определени хора сред вас имат необходимост да се а, изразят на едно по-високо политическо ниво и да ги чуят трите институции. Ето поради тази причина председателят Шуц, заедно с председателят на вашата група, предлага да започне да стартира една инициатива по такъв начин, че да се улесни достигането на окончателното съгласие в предвидените срокове и да може да се гласува а, в, в комисията по бюджета а, в сряда. Ако гласуването е положително, ние ще прецизираме своите коментари, за да можем да а, бъдем точни и да предотвратим а, проблемите по съобщенията, така че по комуникациите, така че всеки от вас може да изрази своето мнение индивидуално или като група и да се даде съответното становище по това, което би трябвало да се направи. И така, уважаеми колеги, а, нека да подложим а, до, гласуването на електронен вод. Това е публично гласуване. Добре, във е, всички случаи това не е тайно гласуване. Това не е тайно гласуване, не. Някой да не си носи картата. Никой няма карта. от ЕНП ми се струва, че има един повече, един гласува повече от ЕНП. Нека да проверим дали работи машината. И е сега пък социалистите. социалистите има един повече. Казват ми, че сега пък има два, двама социалисти повече и един от НП. Няма да ги принуждавам да си тръгват тези хора и да излизат от залата, но така, начало на гласуването. 36 карти. Тридесет гласуващи. плюс още два гласа за, плюс електронното гласуване Хелга и Йорен. И така, край на гласуването 27 за, 10 против, няма въздържали се, плюс 2, 29 гласа за, т.е. 3 четвърти, така да се каже. 10 против, няма, въздърж... няма въздържали се. Благодаря ви. Сега мога да кажа, че бюджетната комисия гласува за проекто бюджетния пакет за коригиращия бюджет 6 за 2012 и новия бюджет за 2013. Сега това означава, че с тази зелена светлина процедурата може да премине към съвета, за да може да гарантираме, че двата бюджета ще са готови до, 2, до края на 2012 година. Е, гласуването ще бъде в понеделник 10 и в сряда е, в пленарна зала. Някои групи искат постигането на допълнителни, допълнително финансиране от 2,9 милиарда. Тези гаранции трябва да бъдат издадени от високо, най-високо възможно ниво от трите институции преди гласуването от парламента. Est-ce que ça vous va Je ne trahis personne. OK Très bien. Всички ли сте съгласни с това? Добре, благодаря ви. Мерси. Bien. Alors voilà pour le budget. Alors, И така за бюджета остава още една точка. И това, което предлагам е ние да, пре, е, да преструктурираме дебатите по МФР, защото те не са толкова спешни. Но сега искам да дадам думата на Катрин Траутман, която мисля, че е тук сега. Ето я, крие се зад Франческа, но сега и давам думата, за да може да си каже това, което има да си каже по доклада. Катрин. Много ви благодаря, господин председател. Това е доклад за европейското 6 месече, за европейския семестър. Документа вече беше разгледан в комисията ЕКОН. Имаше работна среща по европейския семестър както и заседавахме с колеги от комисиите по економическите паричните въпроси, заетости и бюджети. И извинявай, Катрин, тишина, тишина. Госпожа Траутман говори. И така, бележките, които правя с предварителен порядък защото така или иначе ще се разглежда въпроса в петък, но основното, което мога да кажа, че в моите коментари изтъкнах моето съжаление за факта, че демократичната легитимност, както е описана в Европейското 6 мечи, не е включена от страна на Европейската комисия. Да, разбира се, имаме плановете за економически паричен съюз, разширените планове, нещо хубаво, но искам да подчертая, че ни се нуждаем от сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент. Също така съжалявам за факта, че проучването, годишното проучване на растежа, такова каквото изглежда в момента, там ясно се вижда, че комисията не е взела предвид нашите коментари, нито пък въздействието върху евро... на европейския бюджет в това проучване. Не са взети предвид разходи, които в крайна сметка са публични. На трето място приканвам Европейския съвет да приеме БФР, е, която е достатъчно амбициозна, за да възстанови растежа, да повиши заетостта и конкурентоспособността. И накрая подчертавам необходимостта от инвестиции за в бъдеще е, чрез бюджета е, за образование, иновации и научно-изследователска дейност. Изразявам съжаление за липсата на последователност е и липсата на доверие в програмите като разъм и научно-изследователската програма на ЕС. Също така, когато съвета изготвя бюджета за 2013 година и МФР, трябва да се предвиди достатъчни ресурси, които да ни позволят да поемем своите плащания и ангажименти. Всъщност още нещо тук за Европейския социален фонд. Ние трябва да не забравяме за това. Шесто, изразявам съжаление за факта, че сме принудени да повтаряме дискусиите за липсата на кредити за плащанията, което намалява доверието към бюджетните органи и възоснова на дискусията, която току-що проведохме, добавям, че това противоречи на факта, че ние проведохме обсъждане за плащанията със съвета и тук поне се променят нещата. но нашите ангажименти към различните структурни фондове, към бенефициерите, ние трябва да ги спазваме и държавите членки изпадат в ситуация, в която трябва сами да се борят със своя държавен дълг. На седмо място с публичния дълг. На седмо място, когато говорим за модернизация и инвестиции, в енергетика, в широколентов интернет и в транспортна инфраструктура. Тук призовавам държавите членки да се възползват напълно от новите ресурси, от новите финансови инструменти, е, които са свързани с проектните облигации. Също така припомням на държавите членки, че трябва да продължат да работят към разширяването на структурните фондове, така че да се подпомогне растежа и да се подобри заедостта на младежите и като цяло ситуацията на малките предприятия. След това казвам, че по отношение на инвестициите, е, когато се калкулира структурния дефицит, че трябва да имаме предвид и вноските, които се правят от страна на държавите членки в европейския бюджет, за да се изчисли структурния дефицит. И така, това са бележките, които имам, господин председател. И ще включа тези бележки в моето становище. Много ви благодаря. Има ли желащи да се изкажат? Като че ли ви убедихте абсолютно всички? Да, очевидно така е. Искам да ви напомня, че крайният срок за внасяне на изменения е 11 декември, 12 часа по обяд. И имам друго важно съобщение, нещо, по което координаторите постигнаха съгласи, тъй като времето е ограничено, измененията трябва да са внесени на английски язик, защото на 18 ще трябва да гласуваме в парламентарната комисия. Всички ли са съгласни с това? Добре. Предлагам да приключим с тази точка. Следващото ни заседание ще се проведе в Страсбург. Следващата седмица. Да, заповядайте, госпожо Траутман. Господин председател, само искам да допълня, че вчера, когато представях моето изложение на заседанието на работната група, там беше и докладчика, и представителите на политическите групи, аз малко промених моето изложение въз основа на обсъждането ни от вчера и ние съгласихме, че всички докладчици ще изготвят достатъчно сходни доклади, за да можем да придадем по-голямо последователно сил на позицията на парламента. Председателя, да, наистина това е нещо, което бих могли да подкрепим.